ще работят за развитието на тази съгласувана рамка за надзор на пазара. Благодаря ви за тази добра резолюция. Благодаря, казва председателят. Благодаря на комисар Даманаки. Прекратяваме дебата по, общата, по резолюцията за обща безопасност на продуктите на зона на пазара. Гласуването ще бъде утре. Продължаваме. Със следващия докладчик, отново госпожа Мишел Ривази, става въпрос за доклада за управлението на грип H1N1. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председател. Искам да ви напомня, че този грип H1N1 е, беше заглавие в новините 2009 година. Първите случаи се появиха преди горе-долу две години, на 25 марта 2009 година и Световната здравна организация обяви степен опасност 6 на 11 юни 2009 година. Е, е, максималната опасност, която беше обявена от Световната здравна организация, е, причини е, мерки и в много държави членки започна скъпо вакциниране. Също така бяха е, така, прекалено много вакцини бяха закупани и в край на краищата Стонта Сърна организация промени степента на заплаха през май 2009 година. Около 2900 смъртни случая имаше в Европейския съюз до април 2010 година, така че много по-малко смъртни случаи, отколкото с сезонния грим грип, които са от 40 е, до 200 хиляди е, всяка година. Сега цената бяха е, повече от милиарда в Великобритания и повече от 7 милиарда в Франция. Това са последните данни, с които разполагаме. Така че оценката на управлението на този грип показа, че отговор не беше пропорционален на заплахата от страна на Европейския съюз и на държавите членки. Така че заедно с моите колеги, на които държа да благодаря за помощта, помощта и им помага. Благодаря за измененията. Искахме да има конструктивен доклад, за да се възстанови и доверието на европейските граждани в техните здравни служби. И всъщност доклада се съчленява около три основни точки – сътрудничеството, прозрачността и независимостта. Е, първо, за сътрудничеството. Ние искаме да наблегнем върху последователността, ефективността, автономията и гъвкавостта. Е, бъдещите планове за превенция на грипа ще бъдат преразгледани, за да бъдат по-последователни и по-ефективни и за да бъдат достатъчно независими и гъвкави, е, за да могат в реално време да се адаптират с последните данни, с които разполагаме. Такава гъвкавост би дала възможност на държавните каси да избегнат излишни разходи. Едновременно с това трябва да се изясни ролята и отговорността на ключовите партньори, които управляват санитарната заплаха. Самото определене на плана трябва да се преразгледа, за да се включи понятието опасност, а не само географско разпространение на грипа. И Световната здравна организация пое такъв ангажимент. Е, сега закупуването на вакцини също може да, да се допусне, стига обаче е, тези, които отговарят за вакцините, да отговарят за качеството на техните продукти. Не може държавите членки да отговарят е, за страничните ефекти на вакцините. Сега за независимостта, ускорената процедура по издаване на разрешителни всъщност загърби отсъствието на достатъчни научни данни. Всички проучвания на антивиралните вакцини, вакцини трябва да се се провеждат независимо от фармацевтичните кампании. компании. По прозрачността трябва да има пълна прозрачност за използването на е, средствата, когато има спешни случаи. Е, и е, всички експерти, които участват, трябва да направят публично достояние техните заключения. И имаме, и аз съжалявам, съжалявам, защото много често агенциите контролират експертите, които бъдат назначени, и това може да бъде изменение, което да приемем. Искам накрая да подчертая е, случаите на нарколепсии в Финландия и в Швеция е, вследствие на инжектиране на вакцина против този грип и това ни тревожи. Е, първо, това показва, че винаги има сенчести зони, независимо от това дали става въпрос за реалната токсичност на вакцините и на техните съставки или факта, че производителите не знаят какъв е риска. Финландия суспендира спира е, участ... Е, използването на вакцината, докато получи нови данни. Докато Европейската агенция не суспендира използването, а просто чака становище по вакцината. И за това бих искала комисията да приеме позицията на Финландия. Време е принципа за предпозливостта да бъде в полза на пациентите, а не винаги на предприятията. Благодаря ви, казва е, председателя. Сега 10 колеги са поискали да вземат думата. И а, за това ние ще ги прекъсваме след изтичането на първата минута. А, такъв е и правилника. И ще го прилагаме буквално. А, на госпожа Делор първо давам думата. Е, благодаря, господин председател. В Европа готови ли сме да се изправим пред пандемия? Отговорът е да, но има едно голямо но. Епизода от е, въпросния грип 2009-2010 година показа, че всяка държава членка действаше самостоятелно, е, без последователност и без солидарност. Като докладчик в сянка по този въпрос, аз мятам, че този констатация трябва да се направи, но трябва да отидем по-далече, да бъдем конструктивни и конкретни за нашите съграждани. И според мен е жалко, жалко, че нашите съграждани в известна степен загубиха доверие към посланията за обществено здравеопазването. И доклада, който ще гласуваме утре, взима под, под внимание тези констатации, че трябва да има координация между държавите членки, по-добра координация с Европейската организация за здравеопазването, изясняване на европейските структури за управление на санитарен риск, оценка на стратегиите за вакцини и също така да има комуникация в държавите членки. Докладът е е добър, поздравлявам докладчика, но все пак не трябва да остане само на хартия. Отговорността на държавите членки е да се запазят основните правомощия по този въпрос, така че трябва да поемат същинска отговорност прямо нашите съграждани. Благодаря ви, а сега господин Табаш да има думата. Учас грасиас. Благодаря. През 2009 година се появи този грип и някои от европейските страни бяха най-добре подготвени в света за това заболяване. Но съм съгласен с предходния оратор, че нямаше съгласуваност в политиката. Някои правителства от бившите социалистически страни се справиха добре, други не. Имаше много вътрешни разправи по този повод, а други десни правителства, примерно, не правиха нищо. Това не е добре. Трябва да действаме съгласуване. Страните членки трябва да имат споразумения за закупуване на вакцините. трябва да има обмен на информацията, по-голяма прозрачност, по-добри механизми за обмяна на информация, не само за разпространението на грипа, но и за риска от смъртен изход. Надявам се, че в бъдеще ще се справим по-добре. Благодаря, казва господин. Председателят, следващият оратор. Благодаря. Преди една година, включително и докладчика и аз, се събрахме в Брюксел една среща за дискутиране на е, политиката за грипа H1N1. Подходът беше различен, макар че целта беше една – Парламента сега има възможност да предприеме положителни действия, но смятам, че отново няма да направим това. Имаме предложения в доклада, които по никой начин не са изпълними и освен това ни се създава една фалшива чувство за сигурност. Не трябва да говорим толкова, трябва да подходим по-прагматично. В момента само раздаваме обвинения, а не действаме конкретно. Трябва ни по-политически ориентирани, по-практически доклад. Благодаря, госпожа Фигерейто. Вашингтон. Не? Добре, господин Ферейра. Благодаря, господин председател. Определено трябва да се получим от лошото управление на ситуацията с грипа H1N1. Имаме власти, които определено биха могли да действат и трябва да видим какво точно трябва да правим в случай на такива пандемии. Трябва да има също и независими е, проучвания, независими спрямо фармацевтичната индустрия, за нуждите или предимствата и недостатъците на даден тип лечение или типове вакцини. Трябва да подсилим е, предвижданията на рисковете и съответно да вземем превентивни мерки за общественото здравеопазване. И трябва също да подсилим сътрудничеството между отделните е, служби по здравеопазването, било то на национално, регионално или международно ниво. Благодаря. Благодаря, господин Паска. Благодаря, господин председател. През април 2009 година Мексико обяви първи смъртен случай от този грип. След това, много бързо след това, последва обявяването на пандемия от Световната здравна организация. Но това доведе едно лудо закупуване на ваксини от страна на европейските държави. Напомням препоръките на тази организация, Световната здравна организация и по нейна препоръка Словакия закупи над 1 милиард ваксини. И съответно насърчи населението да използва тези вакцини. А, но населението не вярваше. Всички знаеха, че всъщност този грип не е чак толкова опасен, колкото обявяваха международните организации. Но всъщност международните организации не бяха преразгледали и не бяха анализирали допълнително а, рисковете и а, опасността от, тази, а, от този грип. Благодаря. Госпожа Заборска. Благодаря ви. Е, благодаря за изчерпателния доклад. Тя посочи всички слабости в нашата здравна система, не само на европейско, на световно ниво. Е, в е, доклада има дълъг списък от мерки, които трябва да се приемат, за да сме сигурни, че положението от 2009 и 2010 година няма да се повтори. Какво се случи, когато се съобщи, че има падемия? Всичко беше скандално. Държави членки, включително и Словакия, е, похарчих е, е, милиони срещу несъществуваща заплаха. Искаме да знаем кой се възползва от това и кой е отговорен за резултата. Това, което не ми достига в доклада е едно нещо. Предложение за въвеждане на лична отговорност. Защо защото а, е, а, е, мисля, че отговорността отива много по-бързо, отколкото а, е, се разпространява грипа. Госпожа Вестланд сега има думата. А, а, благодаря, господин председател. Аз мисля, че ние всички сме съгласни, е, когато се твърди, че различните препоръки в различните държави членки са объркващи. В нашата комисия по околна среда, която се занимава и с обществено здравеопазване, имахме посещение от е, шведския министр. Тогава Швеция беше председател и се занимаваше с конкретни въпроси. И същия ден ние се срещнахме и с председателя на Европейската агенция за по епидемиология и те казаха две различни неща. Единия каза, че трябва да продължаваме да вакцинираме, другите казаха това е опасно. Така че ситуацията беше объркваща и това ни казва и докладчика, разбира се. Но как да се справим с този въпрос практически и как да действаме в държавите членки? В моята страна имаше голямо търсене на вакцини е, и имаше много здравни центрове, които си отвориха вратите и дадоха вакцини, други не можаха да вакцинират е, хората. Госпожа Ройтова сега има думата. Сеньора Reitjova, ти usted la palabra pane předsedo. Dnes můžeme tak... Благодаря, господин председател. Днес, след битката, можем да кажем, че милиардите евро, които инвестирахме в борбата с H1N1, бяха прекалено много. Много ми беше интересно да видя какво прави Полша. Тя не се поддаде на натиска и смъртността там не бе по-висока от смъртността в страните, където имаше много вакцини. Благодаря за доклада. Считам, че ще се извадят полка от него и международните организации, и европейските институции, защото не трябва само да се говори, а да се оценяват и е, рисковете за здравеопазването и да се отчитат интересите на европейските граждани. Благодаря. Госпожа Естрела. Obrigada, Sr. Presidente. Já aqui foram referidas dúvidas em Благодаря. Имаше съмнения за вакцината за грипа. Нормално е гражданите да си задават въпроси. Когато през 2009 година се проведе информационна кампания, когато се инвестираха толкова много средства за закупуване на ваксините, когато се говореше, че има пандемия, и сега ни изглежда, че нещата напълно са се променили. През 2010 изобщо повече не се говореше за грипа H1N1. И естествено гражданите започват да си задават въпроси. Прекалена ли беше тревогата в началото? Малко ли реагирахме след това? Благодаря, казва докладчика и предкъсва изказващия се следващия оратор. Госпожа Каденбах. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, мисля, че трябва да се считаме щастливи, късметли и че епидемията всъщност не е достигнала размери, които предварително предвиждахме и че няма чак толкова много смъртни случаи. Благодаря на всички, които участваха в дискусията в комисията ЕНВИ по околната среда. Ситуацията в Европейския съюз наистина беше доста хаотична, защото имаме различни е, здравни системи и съответно мерките, които се взимат по време на пандемии, се взимат на национално ниво. Нямаше голяма координация на европейско ниво. И а, мисля, че определено можем да извлечем полуките в много голяма част от а, тези проблеми. Мисля, че е време да помислим как да върнем доверието на нашите граждани. Имаше големи пропуски в момента на управление, в момента на управлението на епидемията. Благодаря, казва председателя и прекъсва оратора. А сега давам думата на госпожа Манаки. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика госпожа Ривази за този доклад. Той наистина допринася много за нашите усилия да се получим от пандемията от 2009 година. Съгласна съм с вас, че трябва да се получим. И също наистина трябва да преразгледаме нашия отговор в случай на епидемии. А именно как да защитим европейските граждани при такива заплахи. За тази цел трябва да подобрим подготовката си, планинга и съгласуваността на действията при управление на подобни трансгранични заплахи. Трябва да изградим независим капацитет и експертиза за различни пандемии. В областта на, на изследванията в такъв случай Европейският съюз вече реши да инвестира над 150 е, милиона евро за развитие на подобна дейност. Европейската агенция за контрол над лекарствата ще трябва да подкрепи, е, да изгради контролни мерки и да подкрепи държавите членки, когато те започват е, да, да предприемат мерки на национално ниво. Ще имаме също така и Европейски комитет или комисия по е, безопасността. Много от оценките, които бяха представени до сега, показаха, че има доста проблеми и недостатъци, с които трябва да се справим. Това включва, например, доставките на вакцини при епидемии, по-добре координирана стратегия за вакциниране, по-голяма гъвкавост в нашите планове за подготовка и също по-добро комуникиране с нашите граждани. Комисията подкрепя научните агенции в отделните държави членки, защото тук имаме споделени компетенции с държавите членки и мислим, че само така можем да напреднем по този проблем. Това предизвикателство ще бъде ем, разгледано с две инициативи. Първо, една инициатива за сигурност, за безопасност в здравеопазването, която ще стартира до края на тази година. И втората инициатива е един съвместен механизъм за доставка на вакцини при случай на епидемии и той ще бъде отворен за всички държави членки, които искат да се присъединят. Така ще се подсили солидарността на европейско ниво, като се гарантира едно минимално ниво на справедлив достъп до вакцини. И по този начин Европейския съюз ще може да преговаря и да постигне по-добри цени за ваксините. Ние ще държим връзка с докладчика за а, изграждането на тези инициативи. Трябва да подобрим също така комуникационните стратегии и най-вече да актуализираме всяка информация за ваксините. И накрая трябва да подобрим прозрачността Считаме, че това е много важен елемент. И наистина смятам, че трябва да се направи нещо по въпроса. Комисията и а, агенциите, които отговарят а, за, тази, а, за, за тези мерки, ще следят също така и за потенциален конфликт на интереси. Трябва да продължим да вървим напред към една по-добра програма за защита на нашите граждани срещу бъдещи заплахи. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Казва председателя, прекратяваме в този случай с тази точка от дневния ред и гласуването ще се проведе утре на обяд. Минаваме към следващата.